Добро утро на всички. Добре дошли на второто заседание в рамките на редовното ни заседание на комисията. Започваме с точка 12 от дневния ред, което е всъщност едно становище за уст ден относно запитване, свързано с източното партньорство. За разбира се, проблеми свързани с търговията преди срещата на високо равнище в Вилнюс, която ще се проведе тази есен. Докладчика е госпожа Лайма Лусиндрикене, така че и давам думата по въпроса. Имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, както знаете, среща на високо равнище в Вилно ще се състои през ноември в моята страна, в Литва. И, и там ще, ще бъде направена равносметка дали източното партньорство може да се смята за успешно и по-специално що се отнася до интегрирането на страните във вътрешния пазар. Ние ще зададеме устно, устен въпрос от името на нашата комисия. Надявам се, че тук ще приемеме това запитване, което ще бъде при... разгледано през октомври на Всяко споразумение е само по себе си е различно и затова Европейския съюз трябва да има дългосрочна стратегия за търговия и обмен с всички тези страни. Е, защото те, различните страни от източното партньорство се намират на различен етап на своето развитие и имат различни интересни. За това имаме и различни очаквания за споразумението с всеки една от тях. Беларус и Азербайджан са извън процеса, тъй като те не, не, не се включиха в процеса на интегриране. Беларус, защото не изпълнява някои от изискванията, докато Азербайджан не е член на СТО. Така че също ако разгледаме споразуменията за свободен търговия с останалите страни, смятам, че основният цен трябва да бъде поставен на изпълнението на условията и второ, на второ място на месата на Русия и натиска, който Русия упражнява върху тези страни. Е, в, на дневния ред в Вилнус стои евентуалното подписване на споразумението с Украина. Но как, как, както знаем, един от проблемите е проблема свързан с протекционистските мерки с, в Украина, които няма да изчезнат от днес на утре, дори да се подпише това споразумение. В такъв в такъв в такъв случай, случай трябва Европейския съюз да, да поиска в рамките на СТО да Украина да спази своите изисквания. Неодавна в арменската преса се появи съобщение, че Армения ще се присъедини към Евроазиатския митнически съюз. Колкото до Грузия и Молдова, те са обекти жертва на натиска от страна на Русия и се задава, си задаваме въпроса дали, дали ще може да се изпълняват правилно споразумения, всички разпоредби на споразуменията за свободна търговия, въпреки а, е, натиска на Русия. най Възможно обаче а, е, на резултатите на срещата на високо равнище в Вилнус да не са така успешни, ако Европейския съюз не вземе необходимите мерки. Европейския съюз трябва е, да вземе съответните мерки и да убеди е, страните партньорки, че споразуменията с Европейския съюз са наистина е, основния начин за интегриране в европейския пазар и че те трябва да вземат всички мерки за тяхното е, приложение. За това аз призовавам комисията за, да поиска да бъдат взети съответните мерки преди организирането на срещата на високо равнище. Благодаря, казва председателят. Проекто запитването е в вашите папки. Има ли докладчик в сянка, който да иска да вземе думата? Господин Куташ. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на госпожа Андринкене за този за това, че описа по един всеобхватен и подробен начин положението а, свързано с този въпрос. Аз мисля, че съвсем своевременно да поискаме отговор на подобен въпрос. Бих искал да добавя само, че Европейската комисия, Европейския парламент не трябва да се правят, е, какво е положението в тази страна и какви са взаимоотношенията с Русия между тези страни и Русия. Русия е, поставя условията за митнически съюз. Е, тези страни имат специални взаимоотношения с Русия, има и някои проблеми, така че ние трябва да потърсиме най-ефективния начин да е, убедиме тези страни да продължат по пътя към европейската интеграция. От друга страна, струва ми се, че е важно да се поддържат добри взаимоотношения, добри отношения с Русия, защото е, ние имаме нужда от Русия и Русия има нужда от нас. Така че трябва много внимателно да преценяваме начините, по които водиме преговорите, по, по които, начина по който поддържаме търговски взаимоотношения с Русия. Така че очаквам с нетърпение отговор на поставения въпрос. Следващия от името на Зелени. Мерси, месье президент. Мерси. Благодаря, господин. Благодаря господин председател. разбирам причината, поради която се задава този устен въпрос. ние обаче не считаме съвсем, че това е уместен въпрос, защото на последното пленарно заседание се гласува резолюция за източното партньорство, като се осъди поведението на Русия. И сега тук, е, едва ли не, влизаме в една дискусия за свободна търговия, като виждаме, че се включват политически елементи. Не виждам как може да се иска ускоряване на процеса за споразумен... в споразумението свободна търговия, ако няма политическо желание а не е такъв случай сега. Така че реалният въпрос тук не е да видим как ще подкрепим Украина спрямо натиска от Русия. Миналата седмица гласувахме нещо подобно, но също да видим и как Европейският съюз ще подкрепи Украина в прилагането на практика на критериите, които са решени през 2012 година в рамките на съвета. Така че ние не сме убедени, че има нужда от такъв устен въпрос, защото поставяме по този начин споразумението за свободна търговия в един политически контекст. Благодаря. Семен Чарлз Гуе. Благодаря много, господин председател. За съжаление, докладчика Сянка от нашата политическа група не е тук. Аз ще говоря за економическите аспекти на тези въпроси. Да ви припомня какво се каза по време на дебата в пленарна зала миналата седмица. Искам да благодаря на докладчика за прекрасната и работа и, на, и за доброто описание, което е в обосновка към въпроса, но когато става въпрос за отношенията с страните от източното партньорство и предвид на актуалната политическа ситуация, трябва а, да отчитаме политическото положение и а, всеки, който е следил дебата миналата седмица, си е направил собствените изводи. Смятам, че не е удачен момента. Ако ни тревожат отношенията с тези страни, не бива да забравяме, че е важен и въпросът за търговските отношения с Русия. Всяка от тези страни сама трябва да определя своите търговски и, външнополитически взаимоотношения. Това трябва да се отчита. А, ние в нашата комисия се спираме само на един аспект от комплекса от проблеми, който ще се разглежда на срещата на върха. А, а след това ще трябва да а, се съобразим с решенията, които ще се вземат на, а, в Вилнюс, защото ще има а, решения на съвета. А, съветът също ще реагира, може би по някакъв начин, на тези економически и търговски въпроси. Трябва да отчитаме всички тези аспекти в комплекса на нашите взаимоотношения. Благодаря. Благодаря, Бартоланге от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. В началото и аз искам да благодаря на докладчика за проекта за въпрос. Херман Шулц в последното изказване всъщност заклова въпроса. Трябва да, нас, да насърчим съвета за достигане на едно позитивно решение в Вилнюс. Не бива, струва ми се, да тръгваме да правим някакви построения, чието основи ще се окажат несигурни. Имаме определена позиция по отношение на случая с а, а, Тимошенко, но когато говорим за търговия, трябва да подберем съответните правилни от основания. Ние е, трябва да е, избегнем ситуация, в която ние тласкаме нещата в една посока и после а, има други проблеми, които не позволяват в Вилнюс да се подпише споразумението. А, очевидно 8% от БВП в региона а, се създава именно на територията на Украина. А, е, трябва да го посочим в нашата позиция. А, има принципи, чието спазване е задължително, но ние не искаме да издигаме други допълнителни бариери, които да спъват търговските ни отношения с региона. Благодаря. А сега, тъй като това ще бъде запитване към комисията, ще дам думата на нейн представител. Господин Девин благодаря, господин председател. Много уместен въпрос предвид на неодавнашните събития. Много са аспектите, свързани с това запитване. Аз ще се спра накратко на някой от тях. Що се отнася до Украина, знаете, че там ситуацията е особена предвид на политическите критерии, които са формулирани в решение на съвета. От друга страна, има и други съображения, а, които трябва да отчитаме в отношенията си с Украина. Мисля, че тук а, няма противоречие по отношение на договора за асоцииране и а, договора за свободна търговия, задълбочена и а, всеобхватна с а, Украина. Всъщност, а, там има някои разпоредби, които способстват разрешаването на а, определени спорове. Що се отнася до Грусия и Молдова, тези страни всъщност се обърнаха към нас с молба да ускорим процеса за постигане на съгласие и подписване на тези споразумения, но знаете, има процесуални действия, които трябва да се вземат, трябва да се преведат текстовете. Ние се стараем. Не на последно място бе поставен въпрос за отношенията с Русия. Искам да кажа две неща. Първо, не бива да се забравя, че всичко, което правим а, с нашите източни партньори, а, не бива да се разглежда а, от призмата на това как би се отразило и как или евентуално навредило на отношенията с Русия. Напротив, решенията не се вземат с оглед на отношенията с Русия. От друга страна, а, за митническия съюз а, а, нещата са по друг начин. Там само се вземат решенията за а, свободна търговия. И, економическите отношения а, с Русия и с другите страни се движат а, от модернизацията на економиките. От август ставаме свидетели на натиск върху тези страни по отношение на изявените от тях желания, което е недопустимо. Благодаря. Вие не споменахте Армения. За сега комисията запазва мълчание относно изявлението на президента в Москва, че са взели решение да сключат митническо споразумение с Русия. Не, ние си отбелязваме предпочитанията, изявени от Армения. Разбира се, Армения като всяка страна има право да взема своите е, решения независимо. Искам да кажа, че някои решения обаче са несъвместими с дневния ред за включване на споразумения за асоцииране и за задълбочено и а, всестранно споразумение за свободна търговия. Армения реши да се вдигне тарифите страна, подписването на такова споразумение свободна търговия с Европейския съюз би означавало сваляне на тези бари, бариери и увеличаване на изискванията към безопасността на храните, например. Не може да имаш два различни набора от стандарти за а, безопасност на храните е, това са изисквания относно двата вида споразумения с Европейския съюз. Това обаче не означава, че е, сме е, направили нещо, за да спрем евентуалното желание на Армения да се присъедини към е, такива споразумения. Добре. Сега на нашата е, докладчица. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря на координаторите и на докладчиците в сянка от различните политически групи за техните становища. Искам също така да подчертая. Планираме този устен въпрос от доста време и започнахме да работим по него още преди лятната почивка. Сега сме много близо до края и е време да го зададем и да изслушаме комисаря Дегухт относно това какво ще се предприеме преди среща на върха в Вилнюс, какво след това. И относно резолюцията приета от Европейският парламент, мисля, че това е по-скоро политическо изказване. А ние тук сме Комисия по международна търговия и трябва да се сроточим върху нашата част. Колегите е, от другите комисии също са поканени да участват, ако са заинтересовани. Смятам, че ще бъде най-подходящия момент да продължим с първоначалния график и, и да ги дадем октомври. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Да. След забележките на комисията се чудя. Извинявайте, че отново задам въпрос по темата. Напълно разбирам казаното от комисията, но от правна гледна точка, ако само Митническия съюз преговаря, как ние ще имаме достъп до решенията? Какво ще стане с Турция, примерно? Дали ще имаме общи изменения, дали ще се включат някои отделни елементи, които ще бъдат преговарени, а други не? Комисията, можете ли да отговорите на този въпрос? Накратко. Благодаря, господин председател. Ситуацията е по-различна с Турция, защото Турция е в Митническия съюз в една асиметрична връзка с нас. Комисията трябва, Турция, извинявайте, трябва да предприеме различни действия, които се изискват по нашите споразумения. и ситуацията е напълно различна. Знаете, че в Европейския съюз имаме специфични политики, които не се прилагат за Турция, които са възоснова на нашите, на нашите вътрешни правила. Добре, казва председателят, ще гласуваме този въпрос по-късно. Тази сутрин този въпрос е в списъка ни за гласуване. И сега точка 13 досието относно реципрочността при обществени поръчки, достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на Европейския съюз при обществени поръчки. Предполагам, знаете, сме работили вече цяла година по тази тема и съответно Докладчикът представи работен документ, който беше дискутиран. Сега имаме един проект доклад и ще трябва да го представим. Даниел Каспари е докладчикът ни. Той се извинява, болен е и не може да присъства днес. Освен това го задържа и предизборната кампания в Германия. И той ще бъде заменен от друг колега, който ще представи проекто доклада на Даниел Каспари и разбира се ще му докладва обратно. Но относно дебата тук съгласих се с темата, защото темата е важна и нямаме време. Давам думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, всички в Германия са ангажирани с предизборната кампания, така и колегата Каспари. Но отсъствието му днес специално не се дължи на предизборната кампания, а на операция, която ще претърпи. Той в болница. Мога да кажа относно темата, че това е дискусия без край. Докладчика също го, го е казвал. В съвета почти не е имало промяна в позицията. Има два или три лагера. но това не е нещо ново за този тип директиви. Имаме държави, които подкрепят позицията на комисията, други, които са против такива действия на европейско ниво, защото считат, че влизаме в същински протекционизъм и че това ще има отрицателни последици върху международната търговия може би ще има репресивни мерки от съответната страна. И има също така и трета група, трети лагер, кой, който казва, че да, може да се направи нещо, но не това, което тук се предлага. Така че това е класическа ситуация. И нашата, коми... нашата комисия има същото разделение. Някои искат да се реагира, други искат, че не си смята, че не се струва, и трети, които искат някаква промяна. И мисля, че във всички позиции обаче се среща един и същи елемент. А именно, трябва да направим така, че с тази директива да не, да не предизвикваме конфликти на вътрешно ниво в Европейския съюз. И този конфликт да не се подсилва с нашата дискусия. Виждате проекта пред вас, проекта доклада и надявам се, че сте го получили всички. Да, имате го, виждам, че кимате, да, добре. Да, в първият работен документ докладчикът зададе 5 или 6 въпроса, доколкото се спомням, и поиска евентуално да помислим по тези въпроси, за да можем да изготвим доклада. Биха желала да представя 4 основни идеи за размисъл от страна на господин Каспари. Първо, той счита, че предложението на комисията не дава отговор на следния въпрос. Ако се отвори достъпа до обществени поръчки, ще има ли все пак някакви предпазни мерки? Е, смятам, че е, тук можем да стигнем и до двете крайности. До пълно отваряне или до протекционизъм. Но комисията не се произнася какви са и целите. Не е ясно на къде иска да вървим. Докладчикът смята, че трябва да зададем този въпрос на комисията. Нека също така комисията да каже какво смята, че ще се постигне с този текст. Повече отваряне на пазара? Или не? И с какви последици? Друго, по което господин Каспари пита, е продължителността изпълнителните правомощия трябва да бъдат ограничени на 5 години. Този юридически акт е, евентуално трябва да опише всякакви рестриктивни ограничаващи мерки и да ги предвиди. Но не трябва да предизвика пълно затваряне на пазара. За това трябва да се наложи този срок от 5 години. Освен това, трябва да се определят целите и в каква насока ще вървим. После въпрос, свързан с разбиващите се страни. Ясно е, че тези страни не трябва да стават жертви на нашия инструмент. Не такава е целта. Разбира се, Даваме си сметка, че някои държави, за, за разлика от други, ще са в по-тежка позиция, няма да успеят да отворят толкова бързо пазара си. Предложението така или иначе изключва най-слабо развитите държави от приложеното поле на текста и предложението на господин Каспари е да се от, оттеглят и други държави от приложното поле. Но това съответно трябва да стане, зачитайки класическата търговска политика на Европейския съюз. И тази политика трябва да ни бъде фара, когато а, се стремим към нови отношения за други държави. Нашата политика трябва да бъде добре съгласувана и логична. Трето, единността ни на нашата политика е нещо много важно. Знаем, че в някои държави имаме национални разпоредби, дори понякога регионални разпоредби – И ние не трябва да предизвикваме нарушения на функционирането на вътрешния пазар заради тази специфична разпоредба за обществените поръчки. Трябва ясно да кажем в този регламент, че държавите членки трябва да се концентрират по дадените мерки. Точка 4, която е представена от докладчика, говори за факта, че текста на комисията може да предизвика фрагментиране на вътрешния пазар. При следните случаи. Например, едни власти, които организират търг, но изключват едно, един от евентуалните участници. И този участник може в друга територия на Европейския съюз, на територията на друга държава, да участва и да спечели търг. Това е изкривяване на пазарната конкуренция. В предложението на докладчика се предлага тези, които организират търга, да не поставят такива условия, които да изключат някои. По простата причина, че той е от дадена трета държава. и в някои конкретни случаи трябва да има а, контрол в такива случаи от страна комисията. Докладчикът изхожда от принципа, че а, има механизъм, чрез който комисията може да откаже на е, този, който организира търга, да налага определени условия. Ако счете, че а, не може да се изискват такива неща. Сега, а, едно лично разсъждение тук. Как аз виждам а, организацията на такива обществени поръчки? Страхувам се, че Европа тук няма място. Примерно, моя регион не би желал да му се налагат изисквания от Европа в това отношение. Докладчикът не се надява със своя доклад да предизвика дискусия и иска да благодари също на всички, които участваха в дискусията, на всички докладчици, сянка. И извинявайте, че аз имам думата, не съм специалист в тази област. Благодаря ви. Благодаря за това ясно и подробно обяснение и представяне на доклада на Даниел Каспари. Сега позволете ми да споделя, че не знаех, че той има здравословни проблеми, така че ние му пожелаваме а, бързо възстановяване. Сега, докладчиците в сянка, първо Берт Ланга. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпа колега, за това, че представихте доклада на нашият немски колега. Бих искал да се спра на 8 аспекта, които струва ми се са от значение. Отчастно, отчасти съм съгласен с вас, отчасти не. Първо, споменахте, че в предложението на господин Каспари се набляга на трети страни, чието регламенти не са достатъчно в съответствие с решенията на Г8 и 28. Второ. Споменахте членове 6, 8 и 10 от споразумението. Става дума за дейността на комисията, комисията може да проведе разследване и да отстрани някои предприятия. Но аз смятам, че нещата биха могли да бъдат разглеждани в, от друг аспект. Комисията би трябвало да може да се намества а, в случай, че някои предприятия вече са отстранени или им е забранен достъп. Мисля, че по-скоро този подход е логичен. Трето, господин а, Каспари предлага мерки за ускоряване на процедурата и той е абсолютно прав наистина процедурите трябва да бъдат колкото се може по-бързи. Четвърто. Според господин Каспари се поставя въпроса свързан с устойчивостта във времето. Да. Както и проблеми свързани с трудовото право и социалните предобивки. Разбира се, всички постижения в тази област трябва да бъдат запазени и това не трябва да бъде поставено под въпрос. На тристранните преговори обсъдихме тези въпроси и се споразумяхме разпоредбите на член 15 да бъдат изрично упоменати, т.е. да има гаранции за изпълнение на залегналите стандарти. Пето. Докладчикът предлага клауза за преразглеждане, която като периода на преразглеждане покрива 5 годишен срок, но аз считам, че и а, клаузата за преразглеждане и определеният срок ще създадат правна несигурност. Смятам, че подобно предложение не трябва да се направи на съвета и че трябва да потърсиме някакъв, някакъв друг компромис, който да бъде предложен на съвета. Шесто. Изменение 26. то Всички. Трети страни, които са в процес на преговори с Европейския съюз, могат да не се съобразяват с този аспект. Но ако изключиме всички страни, които са в процес на преговори с Европейския съюз и разбира се съществуват вече и споразумения с трети страни, то тогава за кого се отнасят тези правила? На практика нямат няма такива страни. Седма точка. Аз смятам, че разпоредбите по член 15 в никакъв случай не би трябвало да изключват държави или е, градове, трети държави, трети градове. Аз мисля, че просто може да се намери друга форма на на намиране на решение или на, на, на, на, на постигане на споразумение. И затова смятам, че може би едни специфични споразумения биха били по-уместни. Сега Метин каза го няма. Давам думата на Ема Ларкен от а, Европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. може би има така, наистина има различни виждания по този въпрос, но благодаря на докладчика за работата. А, независимо, че не съм съгласна с някои аспекти, смятам, че можем да продължим преговорите по проблема, но их искала да се, а, да се спра на а, една от едно изменение на комисията, което из, изключва стоките и услугите и а, изключа изключенията за развиващите се страни и най- най-развиващите се страни. И аз мисля, че тук можем да се сблъскаме с някакви проблеми. Бих искал да помоля докладчика да обясни нещата. Аз мисля, аз мисля, че е, единния пазар би, би могъл да бъде поставен под натиск, ако приеме подобни правила. И след това връзката между член 6, 8 и 10. Според докладчика трябва да има по, по-голяма обвързаност между тези три членове. Но аз пред... направих предложения, които мисля, че трябва да бъдат всети предвид. Държа... Държавите членки трябва да а, упражнат натиск над Европейската комисия да провежда разследване в трети страни, за да могат съответно възлагащите власти на държавите членки да изключат даден оператор от тръжната процедура. Държа... Така че държавите членки трябва да бъдат насърчавани да искат от комисията да провежда раз, разследвания в а, трети страни на основата на разпоредбите на член 8, за да, за да могат да бъдат изключвани в, е, предприятия от трети страни и по този начин да се е, защитат интересите на Европейския съюз. Така че бих искала да разбера какви ще бъдат е, техническите способи за това и бих искала да попитам комисията какво, каква е позицията на съвета в момента. Е, проблема, този проблем кога ще бъде обсъждан тази година, до година, някога, защото много държавите членки се противопоставят въобще на разглеждането на този проблем. И какво, какво смята комисията? Да се постигне до конкретно решение или просто този проблем да, остане, да остане отворен? Защо? Защо? Защото аз а, приветвам а, ж, желанието на а, докладчика да се ратифицира колкото се може по-скоро международната инициатива и международното споразумение по отношение на обществените поръчки. Аз а, а, обсъждах въпроса с членовете на... Той ще обсъда въпроса с членовете на комисията по време на работен обяд тази седмица. Сега комисията. Благодаря, господин председател. Виждаме, че се сблъскваме с огромни трудности, поне така излиза от казаното от докладчика или този, който го представлява. И ако днес трябва да гласуваме, ще се окаже най-вероятно, че ще отхвърлим това предложение, защото то не е, дава решение на, за наболелите проблеми и не разрешава предизвикателствата. Така че колегата от ТКР е, спомена споразумението. Същевременно обаче е, страните, е, развиващите се страни и бързо развиващите се страни не са е, не са страна по това споразумение. Така че и развиващите се, и бързо развиващите се страни са на практики наблюдатели. Така че тук не става дума за един е, инструмент, който трябва да се либерализира, а по-скоро става дума за един инструмент за определяне на промишлената политика, който би трябвало да подпомогне онези страни, които е, не разполагат с е, необходимата структура – с необходимите инструменти да върват по пътя на по-устойчива економика. Разгледани са различни въпроси, въпроси свързани с развиващите се страни, методи на производство, местните проблеми, проблеми на регионално равнище, участието на местните органи на властта в установяването на правилата. Така че ние в групата на зелените се колебаеме. Имаме две е, възможности или да отхвърлим. И аз смятам, че може би това е най-уместното решение, тъй като комисията смята да отвори, да либерализира инструмента и изключенията да се решават е, по-отделно за всеки отделен случай. И втория вариант е да се е, направят, е, да се направи една преразботка на предложението. Но доколкото чувам и съвета има едно особено мнение и вярно е, че целта е, не да отлагаме, да отлагаме, а по-скоро да организираме един задълбочен дебат а, е, по въпроса за обществените поръчки и да видиме как можем да решим този проблем, а не да подхождаме догматично. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че представенето на темата ясно показа колко много работа е била необходима за изготвянето на проекта. Сега трябва много внимателно да се запознаем с а, текста, с който разполагаме. А, внимателно се запознах с а, обяснителния меморандум е към работния документ. Мисля, че днешният дебат ясно показа защо е излишно това законодателство. Нямаме нужда всъщност от това предложение на комисията. Дори в хода на консултациите, проведени от Европейската комисия, някои от е, органите, които са отговорили на анкетата, са казали, че няма нужда от допълнителни нормативни актове, тъй като сегашното законодателство позволява да се работи ефективно. Трябва да се вслушваме в е, мненията на страните, с които се консултираме. Струва ми се, че най-доброто е да се отхвърли предложението на комисията. Защо? В много страни хазната на държавата е, се изпразва. Почти е празна и има е, неимоверен натиск е, към економии. Струва ми се, че това предложение излага на риск отношенията с някои от новите страни като Бразилия и Китай, защото ще има отражение върху тях. Трябва да се запитаме, наистина ли това законодателно предложение допринася и то в положителен план за създаването на една многостранна система на търговски обмен или всъщност не тласка нещата в противната посока. Аз имам критично мнение. Смятам, че и госпожа докладчика също може би има а, сходно мнение. В някои от а, регионите в а, Германия а, се ползва съществуващата а, законодателна рамка и хората не искат промени. Всъщност те са а, а, отработили вече правила Докладчиците обаче искат да се изхвърлят в кошчето работещи правила и просто се измислят някакви, които просто да са еднакви. А, няма много логика. А, все пак има разлика между директива и регламент и мисля, че тук точно това не бива да се забравя. Благодаря. Председателя, господин Есен и господин Милер са ми дадени като имена за представителя на комисията. Кой ще говори? Благодаря, господин председател. Името ви за протокола. Андерс Ярсенен от Генерална дирекция търговия. А, смятаме, че в доклада а, има редица интересни идеи и ние работим по тях. Мисля, че идеята е, е инструментите да бъдат в духа на общата насока на предложението. Има няколко момента, които изискват доработка. Именно тясната връзка между членове 6 и 8 също и сроковете но все пак смятам, че има добра основа, върху която да се работи. Работим в тази посока и госпо... колегата ми от Генерална дирекция Пазар също иска да вземе думата. Джозеф Милър. А, ние също приветстваме а, вниманието и фокуса, който а, се слага от депутатите от тази е, група върху предложението и искаме да обсъдим начина по който предадените от е, комисията предложения ще избегнат този риск за нарушаване на практиката, вече установена за функциониране на пазара а, по какъв начин осъществеността на предложенията наистина биха укрепили а, пазара. А, ние не можем да се изказваме, разбира се, от името на съвета, но искам да кажа, че Европейската комисия насърчи председателството на Литва да продължат дискусиите по темата в съвета. Не знам дали има тук представители на съвета, но определено Европейската комисия иска да се реактивира темата а, и да се а, съобщят там а, станалите междувременно неща, включително предложенията на парламента. Председателя, тук има представители на съвета, доколкото съм а, известен, но официално съвета не може да взима участие в а, работата на парламента. И така да се върнем на докладчика. Благодаря много на всички колеги. Благодаря за дебата. Оставам с впечатлението, че Въпросът няма а, партийна отсянка. А, всъщност говорим за разлики в национален план. Изказвайки се като докладчик, ще кажа, че ние ще се съобразим а, с всички тези коментари. Трябва да помним основния въпрос, член 6. Комисията също каза, че работи по въпроса. Сега съвсем конкретно искам да отбележа. Този петгодишен период, заложен в предложението, допълно е съобразен с други подобни срокове, заложени в, примерно, регламента за а, споразумението за защита на търговията и така нататък. Тоест, дава се възможност за оценка и преглед и аз бих е, го подкрепила. Благодаря. Крайен срок за предложенията понеделник 22 месец, 6 след обед. Гласуване в нашата комисия на редовното ни заседание през ноември. Сега подгответе се, преминаваме към гласуване. Thank you. Моля вече всички да си вземат местата. Нека да гласуваме. Първото гласуване е доклада Мускартини а, относно безопасността на потребителските продукти. Това е точка 14. Има 64 изменения. Първо, Първо изменение 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 26 изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. За. Против? Въздържали се? Приема се. 27 изменение с устно изменение за Две, ос, две осни изменения. Има ли някой против устните изменения? Не, добре. Нека да гласуваме. Гласуваме 21 изменение с устните изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29 и 30 са идентични. Извинявайте, казва председателя. Пропуснах 28 изменение. Кой е за 28? Против? Въздържали се? Приема се. Сега а, моля координаторите да се вдигат добре а, ръката, защото е по-лесно да се следват координаторите, когато ръцете са вдигнати. Моля ви, моля ви, вдигайте високо ръка. 29 и 30 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. на изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 34-то изменение отпада. Изменение 6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 Изменение 44-45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 с е, устното изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Нека да гласуваме така промененото изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 47. За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 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. ЕНП не гласуват ли? Сега пристъпваме към точките от преамбюла, измененията по тях. Десето за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Сега изменения. Устно изменение. Устно изменение 4 към точка 21. Приема се. Изменение 5 за против въздържали се приема се. Е изменение 3 за против въздържали се приема се. И гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 26 за, а, против 3, няма въздържали се. Приема се. Поздравления на госпожа Мускардини, която стои тук от лявата ми страна. Докладът Куташ за надзора на пазара на продукти. 93 изменения. Нека да започнем.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 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 62 с устното изменение, ако нямате възражение срещу него, нека да го гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 63-то. 64. 64-то ли отпада? 64. Гласуваме 64-то. 64-то изменение за против, въздържали се, приема се. 65-то разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се.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 против въздържали се, приема се 37. Нека да проверим 36-то. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то за против въздържали се, приема се.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 Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. И първо, за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте по целия текст. Край на гласуването. Приема се 21 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика Куташ. Item 70. Точка 17. Доклада на Пол Мърфи. А, бързам прекалено. Нека да се върнем към точка 16.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 Десето за против въздържали се приема се. 11 за против въздържали се приема се. Трето компромисно изменение за против въздържали се. Приема се 13 за против въздържали се. Приема се 19 за против въздържали се. Приема се Нека да провериме. Гласуваме изменение 19. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 за против, въздържали се. Отхвърля се. 21 за против. 20 добре ще провериме изменението на Залевски. Моля гласувайте.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 въздържали се. Нека да проверим. Става дума за изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Then 28, checking 28. What is open? Гласувайте по 28 изменение, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и девето. За против. Пети компромис приема се. 30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 Компромис номер 6 за против въздържали се приема се. 44 за против въздържали се приема се. 47 за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се. 51 за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и пет за, един против, 44 въздържали са. Поздравяваме Мария Бадия. Сега доклада на Пол Мърфи. внос на ориса с происход Бангладеш. Става дума за гласуване за преговори с съвета и комисията. Изменение едно, за против въздържали се. Приема се шесто, приема се седмо, за против въздържали се, приема се осмо, за против, въздържали се, приема се. Добре, да провериме. Осмо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето. За против въздържали се. Приема се. Десето. За против въздържали се. Приема се. Единайсет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 Казват ми, че всъщност не трябва да гласуваме първата част, гласуваме втората част. Така ли е? Да, по втората част. Значи не... Нека гласуваме втора част на изменение 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Не трябва да гласуваме първата част на оригинала а втората част всъщност. За, против, въздържали се, приемат, отхвърля се. Първи компромис, за, против, въздържали се, приема се. Нека да провериме гласуването по първи компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Още веднъж. 15 изменение за против въздържали се приема се. 16 за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване, моля гласуване. А, two votes, sorry. Извинявайте, да. Първо трябва да гласуваме предложението на комисията. Моля гласувайте край на гласуването. Приема се с 27 гласа за и един против и двама въздържали се. А сега гласуваме проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и девет за няма въздържали се, един против, приема се сега. Гласуваме следващата точка. Докладчик. Докладчика предлагате ли да започнем преговорите, господин Мърфи? След е, като бъдат гласувани измененията в пленарна зала. he. Yep. But you have to read this. Therefore, if uh, we decide to open negotiations, uh, значи, ако решиме да се започнат преговори, ще гласуваме първо измененията, след това трябва да уточним мандата за преговори, който всъщност ще се, който ще се съдържа в измененията приети в пленарна зала, а с докладчика и докладчиците Сянка ще бъдем преговарящия екип, както обикновено. Има ли някакви възражения за, против, въздържали се? всъщност необходим е електронен вод на това предложение. Става дума за предложение за мандат за преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за и 1 въздържал се. Сега точка 18. Докладчик Юлио Винклер, проекто доклад относно тарифните квоти за вината. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Второ изменение за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Пълно единодушие. Сега още веднъж трябва да гласуваме и проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 са, 1 против. Сега още веднъж трябва да гласуваме мандат за преговори. Ако пленарна зала одобри предложението, моля гласувайте. А трябва да го прочета. Значи, предлага се да се започнат неформални преговори с съвета и комисията с цел постигане споразумение на първо четене. В екипа ще за преговори ще участват председателя, докладчика и докладчиците в сянка. И предложението е всъщност основа на мандата на който ще стъпи преговарщи екип. Моля, гласувайте. Приема се с 26 гласа и един въздържал се. Виното е нещо, което всички харесваме. Процедурен въпрос. Имате думата. Господин на председател, не разбрах. Не разбрах какъв е мандата. Вие казахте, че мандата ще бъде всъщност резултат от гласуваните изменения в пленарно, а вие го прочетахте като резултат от измененията тук в комисията. Всъщност, мандата ще се съдържа в доклада и измененията, които се гласуват в пленарна зала, ако доклада се приема. Разбрахте ли? Точка 19. This time is uh, Nicola Rinaldi's rep. Този път е, гласуваме доклада на Николо Риналди относно прилагането на международни търговски права в Европейския съюз. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се.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 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 13 за е, и 53, защото са еднакви. За, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 63 за, против въздържали се, приема се. Компромис номер 6 за, против въздържали се, приема се. 21 за, против въздържали се, приема се. 66 за, против въздържали се, отхвърля се. 7 за, против въздържали се, приема се. 23,68 за, против въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте компромисно предложение 8. Край на гласуването. О, 29 на 20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 против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 20, не, извинете, 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 36 Разделно гласуване. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Трета, не втора, трета част. Втората е оттеглена. Трета част за, против, въздържали се. Тридесет и пет. Първата част пада, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против въздържали се, приема се. 38 за, против въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против въздържали се, приема се. 12 за, против въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване на текста с предложените изменения. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 27 за, 3 против, няма въздържали се. Второ гласуване на проекто законодателното резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пак 27 за, 3 против, няма въздържали се, приема се. Ако има предложение да се започнат преговори, такова решение се вземе в пленарна зала. Никола Риналди, какво предлагаш? Благодаря, господин председател, на, на колегите, докладчи в сянка, на представителите на всички групи. На 2 октомври съветът ще разгледа въпроса, ще има а, опит да се стигне на разбирателство на първо четене със съвета. Добре, да гласуваме мандат тогава, в случай, че пленарна зала последва молбата на докладчика, както е правило. Понеделник измененията ще се разглеждат в пленарна зала. Председателя, докладчика и докладчиците в сянка ще участват. Франк Пруст, Жорж Кутас, Ерас Затабил, Яник Джато и Хелмут Шолц. Това ще е състава от нашата страна. Моля, гласувайте. И край. Приема се 27 гласа за. Един въздържал се. Няма микрофон. Депутата. Както знаете, няма много време. Да, но това не е съобщено. Ще трябва да бъде съобщено по надлежния ред. Отговори председател. И така, точка 20. Предло... Проекто предложение на Хелмут Шолт за преговорите между Европейския съюз и Китай за двустранна спогодба за закрила на инвестициите. Детска Келер от Зелените ме уведоми, че изменение 16 ще бъде преформулирано. А, сега се отегля и за това няма да се гласува гласува. Изменение 6 е поставено на погрешно място и за това пада от списък. 29-то изменение ще се гласува. А, устно изменение 6 се заличава. На место това ще се гласува изменение 29-то, т.е. то си остава в списъка. Това досие е много важно, тъй като е насочено към това да представим на съвета своето мнение, защото се очаква там да се гласува мандат за а, воденето на преговорите за тези спогодби за крила на инвестициите и така компромис 3 за против възражали се приема се 28 за против въздържали се, приема се. Устно 6 бе оттеглено, както казах. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, извинете,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 на компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто за против 4. Четвърто. Алде, вие гласувате ли? Гласувате ли АЛДЕ по изменение 4? За, против, въздържали се. Отхвърли се. Проверка. Устно изменение 4. Алде не гласуваха. Край на гласуването. Приема се. 51 за. Против, въздържали се, приема се. Проверка. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прие се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за,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 Отхвърля се. Отхвърля се. Проверка. 61. 61 го проверява. 60-то е оттеглено. 61 сега гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Защото някои хора си мислеха, че гласуваме изменение 6 малко се подведоха. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 64-то, моля гласувайте. 64 за. За 64 гласуваме. Край на гласуване. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 70 е за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се. Проверка. Какво стана? Моля, гласувайте край на гласуването.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 Проверка на 79-то. Край на гласуването. Пак се отхвърля. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. А, извинявайте, 82. Повтар... Дайте да го повторим, аз прескочих нещо. 82 за, против, въздържали се. Приема се 83 за, против, въздържали се. Приема се 84 за, против, въздържали се. Приема се компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се проверка на компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90-то, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 3 за против, въздържали се, приема се. Искате проверка на устно, изменение 3? Добре. Няма да има гласуване тогава. Изменението спада поради възражение. 91 за, против,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 99, да. Против. Въздържали се. Пак не сме сигурни. Проверка на 99-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 100, 101 и 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка за тези две изменения. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Хм-хм, пак се отхвърля. 103 за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 Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема. А, отхвърля се. Добре проверка. На 11. -то. Моля, гласувайте. Това е ключово гласуване, ако правилно разбирам нещата. Край на гласуването. Отхвърля се. 112 за,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 втори са прия... против приема се. Устно изменение 1. Има ли възражение? Няма. За. Против възражали се. Приема се. 20. За. Против въздържали се. Приема се. Устно второ. За. Има ли възражение против това устно изменение? Няма да го гласуваме и две за против се отхвърля се 22 проверка на 21 моля гласувайте 21 Vote is closed. Край на гласуване. Е, пак. Отхвърля се 23-то за против въздържали се приема се, 24 за против въздържали се отхвърля се. Проверка на 24. Моля гласувайте. Край на гласуването. Пак отхвърля се и окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се с 22 гласа за 2 против и 6 въздържали сте. Честито на Хелмут Шолц. Сега точка 21, а именно Франк Пруст, проекто доклада за търговските отношения между Европейски съюз и Тайван. Първо ще гласуваме устният въпрос. И така, гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Oral question, electronic vote, the... Устен въпрос. Гласувайте електронно. След това ще гласуваме другите изменения в резолюцията. Край на гласуването. 20 за, 9 против, няма въздържали се. Устният въпрос се приема. Vote... Сега нека да гласуваме измененията по резолюцията. Изменение 24 за. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Какво да проверим искате? 25-то изменение. Само член на... А, само депутат от парламента може да иска такава проверка, не асистент. Така че... Компромисно, компромисно изменение едно. за против, въздържали се. Okay. Okay, let's check the... Добре, 25-то изменение трябва да проверим. Този път депутат иска. Моля, гласовете електронно 25-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се. Приема се. Устно изменение 5. Имате ли някакво възражение срещу него? Не. Добре. Устно изменение 5. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. 30 изменени за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Из, устно изменение 2. Някой против устното изменение? Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, отхвърли се 8 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, отхвърли се 10 за, против, въздържали се, отхвърли се е устно изменение 3, някой е против устното изменение? Няма. Добре, кой е за? против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърли се. 13 за, против, въздържали се, отхвърли се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 15-то изменение. Is... Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 4, някакви възражения? Не, добре, нека да го гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Моля, гласувайте целият текст. Край на гласуването. Приема се 24 за, 2 против, 2 въздържали се. Сега точка 22. Търговска политика, свързана с източното партньорство, приемане на въпрос с искане за устен отговор. Моля да го гласуваме електронно. And vote is... Край на гласуването. 25 за, а няма против. Поздравление за докладчика госпожа Дрикене. Сега точка 23. Казахме, че отлагаме вчера. 24-та точка. Юлио Винклер е докладчик. относно процедури за прилагане на споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейската общност и техните държави членки от една страна и Република Сърбия от друга страна и за прилагане на временното споразумение между Европейската общност и Република Сърбия. Where is the voting list?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 господин председател. Исках да спомена по доклада за Китай. Вместо при крайното гласуване, вместо трима въздържали се, има трима за. Това беше грешка. Моля да поправите. Да, значи по доклада за Китай. При този файл, това досие, Алде казва, че техните гласове въздържали се трябва да се променят на за. Гласове за. Добре. Окей. Okay. okay. Готово. Направено. Сега, точка 24. Електронно гласуване за мандат за преговори с съвета и комисията с цел постигане на бързо споразумение на второ четене. Законодателната резолюция е приета на 25 октомври миналата година. И тя ще бъде една от основите на мандата за преговори екипът за преговори ще се състои от докладчика и докладчика в сянка. Сега можете да гласувате електронно. And the vote is... Край на гласуването. Приема се 27 за 1 против, няма въздържали се. Край на гласуването. Благодаря за вашето участие. Room... Ако има хора, които напускат залата, моля, направете го тихо и бързо.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 Продължаваме нашата работа. Сега точка 25, много важна точка. Става дума за изменение на споразумението за държавни поръчки, който това е едно многостранно споразумение, по което Европейския съюз е страна. След няколко години преговори, моля, Okay. I'll do. Uh, I'm, I'm asked to... Помолиха ме да, да ви съобща, че ГУЕ гласува против а, устното запитване за източното партньорство. Това беше съобщението. Така, както вече казах, става дума за СДП, Международно споразумение за държавните поръчки, което свързва различните държави. Е, от нас се изисква да дадем съгласие съвета да постигне съгласие по многостранното споразумение, да го сключи. А ние ще вземеме решение на основ, на, основ, на равнище Европейски съюз. Целта е, е да се вземе решение преди провеждането на заседанието в Бали. Става дума за заседанието на СТО, така че трябва да приложим спешната процедура. Ако две, две трети от а, страните по разпоразумението са го ратифицирали и ние се надяваме, че това ще стане, то тогава то ще влезе в сила. Така че от нас се иска да дадеме становище по въпроса. Нашия докладчик е Хелмут Шолц. Той беше тук до преди малко, но го няма в момента. Но, както и да е, въпросът е важен. Така че... Сега не виждам защо да не дадеме а, да не одобриме нашето, това, това споразумение. А, и сега имате думата от името на политическите групи. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група бих искал да подкрепа а, това предложение. Ние сме задоволени от а, напредъка на нещата, състоянието на нещата. В течение на времето бяха постигнати, но беше постигнат голям напредък е, от е, уругвайския раунд насам. Междувременно новите технологии, новите постижения залегнаха в това споразумение. Има много заинтересовани страни и след толкова дълги преговори в крайна сметка постигнаме някакво споразумение, което отбелязва големия напредък като се набляга на всички аспекти, които ще предотвратят корупцията и е, позиция, доминантна позиция. На практика ще има повече прозрачност, процедурите ще бъдат по-бързи, е, разходите много по-низки за предоставяне на а, услуги за обществото. Така че за нас, за Европейския съюз, е много важно да имаме достъп до е, възможности, които ще е, могат да генерират е, приходи от е, милиони. Така че моята политическа група смята, че постигнатия напред, напредък е задоволителен и подкрепяме а, това предложение. Сред нас е отново Хелмут Шолц, така че имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин докладчик. С този доклад се опитах да опиша състоянието на преговорите, които продъл... продължиха много дълго. Комисията, съвета и държавите членки имат желание да се постигне споразумение пред, преди конференцията в Индонезия, в Бали, в края на годината това споразумение е от голямо значение, тъй като в него са включени и предизвикателствата, залегнали в доклада Каспари, които обсъдихме тази сутрин, и други важни аспекти. Смятам, че документа, с който разполагаме, е доста по-добър от този, с който разполагахме в миналото, особено е, що се отнася до стандартите, екологичните изисквания. И по тази причина е, предлагам комисията да подкрепи този доклад. Разбира се, е, за сега е, можем да кажем, че чашата е наполовина пълна, но в крайна, в крайна сметка смятаме, че споразумението за държавни поръчки може да допринесе за укрепване и консолидиране на единния пазар. Сега, Хос... от името на социалистите и демократи. Благодаря, господ, господин председател. Това е международно споразумение, което може да има огромни економически последици, тъй като това споразумение може да допринесе за уравновесяване на платежния баланс на някои държави членки и да е, внесе положителни елементи в, на трудовия пазар. Доколкото разбирам, ние трябва да кажем да или не Комисията по развитие поиска от нас да подготвиме доклад. Ние го направихме, но същевременно парла, парламента трябва да бъде много бдителен и да бди и да а, наблюдава отблизо какви ще бъдат економическите последици от прилагането на подобно споразумение. И второ, как бихме могли да контролираме а, социалните е, последици от подобно споразумение, след като ние е, сме само орган, който може да одобри, да каже да или не. Така че искам комисията да ни отговори. Да, ние ще излеземе с становище, но също времено смятам, че не трябва да бъдем само формално консултирани. По какъв начин ще упражняваме контрол върху а, това споразумение? Сега, от името на другите политически групи, а после ще дам думата на комисията. Екаре. Yeah. Благодаря, колеги а, забелязвам а, решението за това а, какво е предложението относно, на парламента основа относно ратифицирането. Много са нещата, които са за, а, заслужават подкрепа. Фантастично е економическото а, развитие на тези страни и също така възможности на, за достъп а, новата база данни също тя помага за ускоряване на процеса, защото тези а, тръжни процедури понякога са твърде дълги. А също така и допълнителните процедури. Много съм удовлетворена от това, че а, повечето колеги са съгласили да се разшири обхвата, например за телекомуникациите. Това е едно положително развитие, разширяване на, този пазар, което трябва да го подкрепим. А, преди да започне до, а, преговорите за присъединяването на трети страни по отношение на обществените поръчки в Бали, трябва да решим този въпрос, защото аз съм съгласна, да, това е пък пътя и, и той трябва да се следва по отношение на ГАПС. Госпожа Милияно и госпожа Господинова, не знам кой ще говори. Аз съм Ери Милияно от е, Генерална дирекция пазари. Благодаря е, на комисията за това, че активно работите по тази преписка. Знаете, че и ние сме под е, напрежение от международните групи. Разбира се, Европейската комисия знае как вървят нещата по прилагането на сключените споразумения. Ние държим в течение вашата парламентарна комисия за работата по досието и водените дискусии, включително, разбира се, с държавите членки в съвета. Генерална дирекция околна среда също участва защото това е темата, която в голяма част е, е в дневния ред на работната група. Ние ще продължаваме да ви информираме за напредък и прилагането. Благодаря. Ми, аз не съм свикнала Европейската комисия да ме е, уведомява за прилагането на споразумение, общо споразумение за партньорство. Това план на комисията ли е да се промени начина на работа? Не, извинете. Исках да кажа, че е нормална практика на Европейската комисия, когато изпраща документи на комитета по общите споразумения, да ви информира. Исках да кажа, че работим по съвсем прозрачен начин там и ще продължаваме с тази нормална практика, както до сега. Удовлетворен ли е, нали е докладчика? Искам да кажа нещо. Ако ние ще представляваме някаква институция, може ли да подаваме и а, питания към Европейската комисия за това да ни кажат това, което го гласуваме, как се прилага. Друг а, висящ въпрос е за а, ролята на наблюдатели. Панама е с такъв статут на наблюдател, но каква роля ще играе? Искаме просто Европейския съюз да бъде представен там, а не просто да присъства. Разбира се, ще питаме комисията. Комисията, имате ли още нещо да кажете по това, което каза депутата Андрес? Винаги се придържаме към текста на, текстовете на договорите и всичко, което сме правили до сега е било по основната практика. Значи, наблюдателите са страни, които искат бъдеще да се присъединят към споразумението и за това искат да присъстват това си качество. Така че боя се, че Европейския парламент не може да бъде със статут на, на наблюдател там. Европейската комисия е там, но по принцип статутът на наблюдател е за страни, които искат да се присъединят към договора. Благодаря. Хелмон Шолц. Мисля, че стигнахме до една ключова точка. Съгласен съм с колегата Анрес, това, което той подчерта, че имаме нужда от истинско участие и да знаем какво става а, така, както казах, трябва да считаме чашата за наполовина пълна, не наполовина празна, защото а, това е по-добре, отколкото онова, което имахме. Затова трябва вече да видим какви са проблемите. Все още има доста такива. Така че дебата тук може да бъде в тази насока, а именно когато се приемат тези схеми, общи схеми и преференции, да е, вземем нашето право, да се възползваме от нашето право и да настояваме за пълно прилагане на въпросните схеми. Благодаря. Да, но ако не се е, спазва това прилагане, не, не може да виним комисията. Това е също и наша грешка. А сега от нас се иска да дадем съгласието си за ратификация на това споразумение. Мисля, че можем да го направим. Възможно най-бързо, за да може комисията да получи правомощията да продължи преговорите и да ги приключи преди конференцията в Бали. Това е края на нашия дебат. Крайен срок за измененията 18 септември в 6 часа след обед. Гласуване в комисията през октомври, в пленарна зала ще се гласува през ноември. Сега точка 28 беше отложена вчера. И с това прекратяваме сутрешното ни заседание. Всички ще се върнем отново тук в 3 часа. Добър апетит!